Ladies and gentlemen, dear colleagues, um... Дами и господа, уважаеми колеги, нека да продължим с заседанието на парламентарната си комисия. Продължаваме с точка 10 от дневния ред. Позволете ми да приветствам госпожа Меглена Конева, ръководител на делегацията на Европейския съюз към съвета на Европа. Посланник Конева е на тази позиция вече година. но Имахме двустранна среща в началото на годината в Страсбург и се радвам, че най-сетне успяхме да организираме е, нейното посещение и в нашата парламентарна комисия на Европейски съвет. Е, е често а, а, предмет на а, разговори в Европейския парламент, свързани и с а, а, наблюдението на изборите а, и Венеция... с работата на Венецианската комисия, която се взема предвид при изготвянето на докладите за разширяването, както и докладите за правата на човека и демокрацията. И ще продължим работата по тези доклади скоро в нашата парламентарна комисия. Добре, дошла госпожо Кунева. Както знаете, ние сме в Страсбург всеки месец, така че се надявам, че ще имаме възможност да се видим и там. Предлагам да поговорите за сегашното положение в съвета на Европа 10-15 минути и след това ще чуем въпросите. Благодаря ви много, господин председател. За мен е привилегия да съм тук днес и да разговаряме по тези важни теми. Всъщност, и аз щях да кажа точно същото, господин председател, че а, вие идвате често в Страсбург и а, бих се радвала а, да се срещаме отново и съм на ваше разположение, а, когато а, искате да се допитате до мен или до другите ни слушатели в съвета на Европа. И, или до съвета на Европа като цяло имаме нов генерален секретар, както знаете много добре е, е позната е, историята на съвета на Европа. Знаете и как си сътрудничим, но все пак е, за яснота. Нека да очертая някои от основните елементи, свързани с нашето сътрудничество. Как, на първо място, много често е важно <laughs> да се обяснява че съветът на Европа не е Европейският съвет. Всъщност това е сериозен проблем. Това са съвсем различни организации, които играят различна роля и ролите им се допълват. Целта на съвет на Европа е да се сили правата на човека и демокрацията, и в Европейския съюз и отвъд него. Институциите включват Европейския съд по правата на човека, най-силният съд по правата на човека в света, Венецианската комисия, комисаря по правата на човека и други институции и органи, които се занимават с наблюдението на приложението на правните стандарти на съвета на Европа и играят важна роля е, в случаи на нарушение на правата на човека и е, предлагат възможност за правна защита на жертвите на нарушение на правата на човека. На практика, силната е, съдебна система в областта на правата на човека на съвета на Европа е, дава надежда на много хора. Европейския съюз също работи по подобни области и всички държави членки на Европейския съвет, на Европейския съюз са и държави членки на съвета на Европа. Европейския съюз си сътрудничи с съвета на Европа в области като демокрацията, правата на човека и стабилизирането на регионите в съседство на Европа. Целта е да се постигне допълване на усилията на Общо Европейския съвет на Европа и европейските процеси на интеграция. И крайната цел е да имаме едно общо пространство, в което защитата на правата на човека да е гарантирана. Сътрудничеството напредна значително от първата съвместна програма от 1993 година и след приемането на меморандума за разбирателство през 2007 година, в който основната роля на Съвета на Европа се описва като основна институция, защитаваща правата на човека и демокрацията в Европа, е, покриваща на е, е, цяла Европа географски. И в този контекст се определят конкретни приоритети всеки две години. Сега се работи по следващите две годишни, следващия списък приоритети. Сътрудничеството е успешно. През 2018 година видяхме засилено сътрудничество, свързано с въпросите на върховенството на закона, запазването на демокрацията и засилването на устойчивостта на демократичните системи в Европа. Европейския съюз и съветът на Европа споделят общи ценности и споделят и общ ангажимент за поддържане на многостранната система на международни отношения. Както добре знаете, това не е даденост и трябва да продължим да се борим, да се работим многостранно в международен план. Повече от 200 конвенции на съвета на Европа създават солидна основа за сътрудничество и отразяват приоритетите на организацията. В Брюксел има бюро за бюро на съвета на Европа, колегата, който го главява тук днес, а пък в Страсбург аз представлявам Европейския съюз. И работим заедно, за да се засили сътрудничеството. Сътрудничеството между Европейския съюз и съвета на Европа се основава на три елемента. Политически диалог, проекти за сътрудничество и правно сътрудничество. По първия е, елемент сътрудничество в областта на политически, институционални и техническия диалог. Целта е да се поддържа ам, постоянно ам, протичаща дискусия, която включва генералния секретар, съвета на министрите на Европейския съюз, председателя на Европейската комисия господин Юнкер, върховният представител госпожа Могерини, различни парламентарни комисии на Европейския парламент и, и провеждаме и нещо като среща на върха в контекста на това сътрудничество в, на която се разработват насоки за работата за следващата година. Това става веднъж годишно. Вторият стълб са програмите за сътрудничество. Те могат да са за конкретни страни, могат, могат да са регионални, могат да са многостранни. Целта е да се засили демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в Европа и в съседните страни. Има различни дейности, обучения, семинари, доклади на експерти и съвети към правителства, конференции и публикации, които се правят в сътрудничество с съответните правителства. Има съвместно финансиране на проекти на Съвет на Европа за демократична стабилност в източна и юго-источна Европа, Южен Кавказ, Турция, Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия. Европейския съюз постепенно увеличава своето предвидимо участие в съвместните програми. През 2018 година в такива програми, тези програми са били 52 на Съветът на Европа работи чрез регионалните си служби е, и работи съвместно с представителствата на Европейския съюз. Целта е да се увеличи зачитането на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека техни... чрез програми за техническо е, подпомагане и сътрудничество. През 2018 година общия финансов размер на договорите, които са, са прилагали, е бил 154,8 милиона. Европейския съюз и съвета на Европа са допринесли с 131 милиона и 400 хиляди, т.е. с 84,9%. 23 е, милиона са от останалите страни участнички, т.е. 15% приблизително. Работи се чрез хоризонталния инструмент за Западните Балкани и Турция. Това е основният е, елемент от проектите на, за сътрудничество, основната е, голяма група и като цяло от периода 16-19 година се вижда засилване на проектите за Западните Балкани. Втората фаза на програмата започна през май с 35 милиона евро на разположение до 2021 година. Следващата важна група проекти са проектите за партньорство с страните на изток от Европейския съюз. Това са проекти в контекста на така нареченото партньорство за добро управление, PGG на английски, 17 милиона и половина за периода 19-21 година покриват с основни приоритети, като върховенство на, ръкона, на закона и реформи на съдебната власт, така както са включени в целите за 2020 година на Европейския съюз. Третата група проекти обхваща страните на юг от Средиземноморието. Там имаше успешни проекти през първата фаза и сега започва, през първите две фази, сега започва третата фаза. 3 милиона и 300 хиляди евро са на разположение за следващата, за тази фаза, с засилване на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, правната експертиза, е, борбата срещу насилието срещу жените и институционалния капацитет. Заедно с е, съвета на Европа е, работим и в друг контекст на сътрудничество, а именно чрез експертни органи. Такива са Венецианската комисия, е, Греко, групата на страните срещу корупцията, Манивал срещу изпирането на пари. И продължаваме да работим много посветено по е, и сме представени като наблюдатели в Греко. Тоест, всички 28 държави членки участват в Греко и има допълнително място за наблюдател на Европейския съюз. Конвенцията за правата на човека е най, е, една от основните конвенции на Съвета на Европа, защитаваща правата на човека в, целия, в цяла Европа. През декември 2014 година се е, започнаха, започнаха разговори за присъединяването на Европейския съюз към съвет на Европа като към конвенцията като страна и е, сега се обмислят правните елементи на, този, е, на тази мярка. Работим по други проекти също, включително изкуствения интелект. В съвета на Европа има нов генерален секретар, много известен европ... европейски политик, външен министр на Хрватия Мария Печинович. Радвам се, че имаме жена генерален секретар. Ще започнем с нова енергия. И е, сигурно ще е, е, има въпроси и за Парламентарната асамблея на съвет на Европа и участието на Русия. И за да засегна темата, мога да кажа, че обсъдихме нова процедура за съвместно сътрудничество между Комитета на министрите и Парламентарната асамблея в контекста на съвет на Европа и така ще има малко повече яснота за сътрудничеството между тези два органа и как може да се работи заедно, за да може да се покаже на всяка една участваща държава членка, че правилата в крайна сметка въжат за всички и че имаме за цел да се а, спазват ценностите. Целта е да се работи и за поддържане на многостранната система на международни отношения, което според Съвет на Европа е най-доброто положение за всички съвременни държави. В заключение искам да кажа, че че целта е да продължим да работим за поддържането на, на принципите, които са ни събрали заедно. Както в картините на Леонардо, човек трябва да е, е отделният човек трябва да е основният ни фокус. Целта е да направим живота по-добър за гражданите. И е добре да го направим чрез силно регионално сътрудничество и смятам, че Европейският парламент и комисията АФЕТ са естествен партньор на Съвета на Европа в този контекст. Благодаря. Благодаря, послани Кунева, за вашето представене. Сега, колеги, имаме 20-25 минути за въпроси и отговори. Моля, дайте знак, ако искате да се изкажете. Следващата точка от дневния ни ред ще бъде изслушването на господин Сатлер, наш посланник в Босна и Херцеговина. Очаквам момента, в който Мария Пайчинович Бурич ще встъпи официално в длъжността си генерален секретар на съвета на Европа, не само защото е жена, заради качествата и вие имате седалище в Страсбург, ние също сме там. Ще имаме работна закуска с госпожа Пейчинович. Много ще се радваме на тази възможност да обменим мнение. Моите най-добри пожелания за вашата работа и за успех в следващата година давам думата сега на вас. Бъдете кратки. Първата изказваща се госпожа Совко от името на НП. Много благодаря. Аз съм харватка, член на Европейския парламент. И а, също искам да кажа, че сме много доволни да имаме първата жена, генерален секретар а, на съвета на Европа, госпожа Петинович Борич. Надявам се тя да помогне за още по-добрата координация между работата на съвета на Европа и Европейския парламент. Аз смятам, че това е много важно. 80% е, от бюджета на съвета на Европа идва от е, Европейския съюз. Така че следва да участваме и да наблюдаваме по какъв начин решенията на съвета на Европа се прилагат. Интересуваме се от въпроси, свързани с правата на човека. В много държави това е проблем. Искаме да се средочим върху Западните Балкани и източното партньорство. Може да ни кажете няколко думи за взаимоотношенията с Турция. Турската държава не се съобрази с много от решенията на съвета на Европа. По какъв начин си сътрудничите и как върви диалога между посланниците? Много благодаря господин Кобилиус, господин Галер, господин Йорданов, господин Мариани. Това ли са всички, които искат да се изкажат? Ако искате, нека да оставим всички да зададат въпросите си и след това ще отговорите на всички. Да, ще се постарая да не пропусне някои от въпросите, казва госпожа Кунева. Господин Лагодински от името на Зелените сега. Много благодаря. За мен е, е много голямо удоволствие. Аз също искам да задам въпрос, свързан с е, Турция и по-специално имам два въпроса. От 2007 година насам има сътрудничество и обучение в съдебната система с е, Турция. В светлината на положението в Турция няма да пояснявам защо задавам този въпрос, но каква е ситуацията в момента? Продължават ли тези обучения? Ще продължават ли за в бъдеще и така нататък? Втори ми въпрос засяга Турция. От 2016 година всъщност и 2019 година имаше посещение на затворите политически задържани лица на комитета срещу изтезанията. Има ли някакъв доклад? Публикуван ли е такъв и дали това предстои за бъдеще? Каква е вашата позиция също така по отношение на Русия? Ще може ли Русия отново да стане пълноправен член на съвета на Европа? Или Москва ще разруши последните а, политически права, както в момента се случва? Благодаря, господин Мариани. Има думата сега. Благодаря, господин председател. Госпожо посланник, имах възможност да позная съвета на Европа, тъй като бях председател на комисията на монитор, а, за мониторинг. Що се отнася а, за а, конвенцията, и е, а, искам да прочета следното. Все а, повече е, се безпокоим а, за решенията, които са свързани с правата на човека, които се използват за защита на терористи. Един терорист, осъден на 10 години е, затвор, не може да бъде експулсиран в Алжир заради правата на човека. След това за избирането на седиите в Съда по правата на човека а, имаше проблеми с един от номинираните а, съдии. Той на практика не познаваше нито е, един член от, от Конвенцията на, за правата на човека. А този номиниран съдия а, а, всъщност дори не познаваше практиката на съда по правата на човека. И накрая връщането на Русия. Турция намали участието си на половина, Русия изцяло. Моят въпрос е това не е ли само по финансови причини? Благодаря. НДП господин Кобилиус е вторият оратор. Госпожо посланник, Радвам се да ви видя. Тук спомням си нашите срещи в Страсбург, когато аз се опитвах да стана генерален секретар, а сега съм тук. Въпросът ми е същия като въпросите зададени от другите колеги за Русия. Докато участвах в кампанията, видях, че има криза по отношение на Русия в съвета на Европа. Това е тъжно. Когато а, ние през 90-те години станахме членове на съвета на Европа, за нас беше много ясно, че там има ясни стандарти. И ако а, искаме да станем членове на Европейския съюз, е, трябва да прилагаме тези стандарти и у нас. А, това, което в момента прави Русия, е да не спазва всички тези стандарти. Това се видя по време на демонстрациите в Русия. Сега, по отношение на взаимоотношенията между Съвета на Европа и Русия. Смятате ли, че стандарта по отношение на върховенството на закона, на демокрацията и правата на човека в Русия отговарят на стандартите на съвета на Европа? И как това, дали това няма да предизвика криза в съвета на Европа? Благодаря, господин Галер. Съвета на Европа десетилетия наред беше клуб на работещите демокрации. След това Европейския съюз и Съвета на Европа се отвори за други държави, които се присъединиха. От друга страна, включването на Русия пред 90-те години беше свързано с големи надежди – и завърши с агресията спрямо Украина и решението взето от съвета на Европа. Спомням си от 2014 година, първата година на агресията на Русия спрямо Украина и тогава разглеждахме резолюциите на парламентарната асамблея като добър пример и добри аргументи и ги включваме в собствените си резолюции. Тоест, това бя, беше нашата отправна точка. Сега се говори за а, повторно допускане на Русия до съвета на Европа. Вие представлявате Европейския съюз в съвета на Европа, а той се застъпва за продължаване на санкциите. Вие а, сте представител в институция, която принципно признава, че агресията продължава, но за да запази Русия като член на съвета на Европа, игнорира санкциите. Смятате ли, че сте в позиция да настоявате поне очакванията към Русия – а, а именно не само да говорят а, и да действат. Смятате ли, че можете да настоявате те да изпълняват а, задълженията си за плащане, например, за 2017-2018 година? И възможно ли е да се провери дали всички очаквания, формулирани в резолюциите, като условия за допускането на Русия отново са изпълнени. И доколко това отразява нашата позиция по отношение на Русия. Благодаря и господин Юрданов, вашият съграждани на последните изказвачи. Уважаема госпожо Кунева, ще говоря на български. С вас се познаваме отдавна. Вие сте била мой министър. Ще припомня само, че когато бях председател на Българския парламент, България бе приета в Съвета на Европа. И сега си мисля, че ако тогава, а това е в началото на 90-те години, в нашата страна имаше такъв режим, какъвто днес има в Руската федерация, абсолютно съм убеден, че нямаше да бъдем прияти в Съвета на Европа. Продължавам казаното от колегите, защото България е държавата, която изпитва най-голяма тревога от недемократичният режим на Владимир Путин и от агресията, която осъществи Русия в Украина, защото това се случва на около 400 км от моя роден град Варна. А, това се случва практически на границата на Европейския съюз. А, едно Черно море ни разделя от тази агресивна държава. И е ясно за всички, че Москва продължава да преследва правозащитници, продължава да а, разгонва демонстранти, които искат само едно да се спазват техните права като граждани, да могат да участват на избори и нищо друго, да могат да се кандидатират и да участват на избори. В Руската федерация Продължават да се нарушават правата на човека, да се нарушава демокрацията, продължават затворите на Русия да са пълни с политически затворници, продължава и драмата около връщането на такива а, личности, правозащитници украински, като Олег Свенцов и други в Русия, така наречената размяна на пленници, както се нарича в Москва. И разбира се, Русия по всичко изглежда и по последни изявления на нейния президент, че няма никакво намерение да спазва минските споразумения. Полуостров Крим продължава да е окупирана територия, анексирана. Санкциите, абсолютно единствения мирен начин за решаване на този проблем, които налага Европейският съюз, Съединените щати, Канада, демократичните държави, са един инструмент. Но въпросът ми е конкретно какво Съветът на Европа може още да направи, включително и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, за да върне Русия в някакъв смисъл, колкото и да абстрактно да ми изглежда това, но да я върне на пътя на спазването на правата на гражданите, на спазването на демокрацията, на свободата. Благодаря. Thank you, Благодаря, колега Юрданов. Действително, доста разнообразни въпроси. Ако се справите с отговора за 10 минути, това ще бъде чудесно. Заповядайте, имате думата. Много благодаря. Има едно общо кратно във вашите въпроси. Една обща загриженост бих казала. И аз се а, включвам в а, групата на загрижените и ще се опитвам в ролята си на дипломат да работя за подобряването на ролята на и позицията на гражданите в обществото в Русия. това е извън всякакво съмнение. Позволете ми да кажа, че последните събития в Руската федерация описват следната ситуация. Русия беше лишена от право да гласува в рамките на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Това въжи за последните пет години но въпреки това те продължаваха да участват и да могат да гласуват на ниво министри. Искам да подчертая тази ситуация. Дори и при положение, че те не плащат вече вноските си в размер на малко повече от 10 милиона годишно за съвета на Европа, те продължиха да присъстват в Комитета на министрите. Това е стратегически орган в рамките на съвета на Европа. Въпреки, че в рамките на парламентарната асамблея ролята им е много важна, Комитета на министрите заседава всяка седмица. И Русия присъства на всяко това заседание. Това е тяхно Парабо, въпреки че те спряха да плащат вноските. To, uh, to be, uh... Опитвахме се да запазим Русия като член, въпреки че имаше държави, които бяха против. А, другата възможност е както комитета на министрите, така и а, ПАСЕ а, да намерят някаква обща позиция. Надяваме се да има такава за бъдеще. В този документ се описва един общ механизъм. Той се създава за първи път и описва начина на сътрудничество на тези два органа, така че той да не е в разрез на, с работата на други органи. Онези от вас, които следят отблизо работата на съвета на Европа. Радвам се, че е, господин Кобилиус е, присъства. Аз е, си спомням, когато вие представите, представите визията си за третия стълб от работата на съвета на Европа. но има два доклада, Бевич, Николети, доклада Николети други доклади, посветени на тази тема. Не може представителите в съвета на Европа да бъдат лишени от правата им на гласуване. И това е единственият орган на световно ниво, където Русия е лишена от право да гласува. Това трябва да се запомни. Дали с това нещата ще приключат? Не вярвам. Всяка година държавите представят своите пълномощия и това е силната страна на съвета на Европа може пълномощите им да бъдат отхвърлени и какво можем да направим за в бъдеще? Да останем бдителни, да надигаме глас и да настояваме. Аз лично, винаги когато имам мнение, го изказвам в съвета на министрите, където е моето място. Винаги осъждам анексирането на Крим, на Севастопол и намесата в Украина. Това е намеса в суверенитета на държава. Продължаваме да осъждаме незаконното анексиране на Крим и Севастопол и изказваме несъгласие с тези политики всичко това е непродуктивно на международно ниво. Руските граждани трябва да имат достъп до Съда за човешките права. И преди окончателното гласуване, често пъти а, е имало а, такива ам, случаи да такива искания Русия да бъде изключена от е, съвета на Европа, аз съм твърдяла, че това е единствения шанс на гражданите да получат а, е, право. Съвета на Европа определя свои стандарти и смятам, че една първа положителна стъпка би било допускането на комисия на съда за човешките права, която да посети Крим. Това е, се обсъжда в Комисията за защита от изтезание. аз се застъпвам този документ да стане публично достояние. За сега държавите членки се въздържат от публикуването на тези документи. Ние сме за, но държавите все още като цяло са против. Въпреки това, всяка държава по-отделно разглежда този доклад. От наша гледна точка няма пречка докладът да се публикува и да бъде четен. Това е важно за обществото и за информацията. За мен е много важно да има открит дебат. Особено в времена, когато социалните медии е, са толкова достъпен е, източник на информация. Това са някои положителни довини. Дуня Миятович е, е политически затворник. Тя е била освободена. Освен това, Русия изплати дължимите суми за минали периоди. Те не са изплатили цялата сума, но сега вече практически са изплатили дължимите суми, нещо, което е доста сериозно за нас и ние сме абсолютно непреклонни и много категорично сме заявявали, че просто иначе не може и да бъде. За програмите в Турция, наистина вие имате право да бъдете загрижени. Инвестирахме много в съдиите в Турция, така че наистина някои от програмите са прекратени, други продължават. Има сериозен преглед на тези програми. И това се извършва съвместно от Съвет на Европа и Европейския съюз. Не се отнасяме с лекота към тези неща аз ще имам възможност да изляза декларация. Има два вида изявления, които мога да правя. Едното от името на Европейския съюз, ако има единодушна подкрепа от страна на държавите членки на Европейския съюз и много по-често също така мога да правя това, което се нарича местни изявления. И наистина ние можем да се гордем с това как защитаваме човешките права, било то в Турция или в Русия. Така че ще направим преглед на програмите, ще видим как те се изпълняват и ще следим какво се случва. Да видя дали нещо не съм пропуснала. So, uh, Mr. Mariani, uh... Господин Мариани, ще отговоря на вашия въпрос. Мисля, че съдът по човешки права, разбира се, е изправен пред нови предизвикателства, но може да бъде абсолютно сигурен в едно нещо. Съдът изпълнява законодателство, той не изобретява законодателство, той гарантира изпълнението на наличното законодателство, включително и конвенцията. Ако имате друго различно материално право, ще има различни съдебни решения. Разбира се, всички ние сме загрижени от качеството на съдиите и мисля, че сега трябва всяка страна да излъчи трима съдии – и ПАСЕ е тази, която взима окончателното решение. Затова е много важно ПАСЕ наистина да се ангажира пълноценно в процеса. Между другото, 28 съдии са били избрани при гласуване от страна и на Руската федерация. Но мисля си, че това едва ли ще бъде проблем. Изпълнението е предмет на преглед всяка година. И това е един от най-силните инструменти. Ние наблюдаваме за това как органите за наблюдение, Комисията по човешки права и други органи представят резултатите от своята дейност. Но основната част а, от това, което прави съда по човешките права, наистина е нещо много обемно. И разбира се, ние следим за това колко съдии участват в постановяване на окончателното решение, но, както разбирате, не мога да говоря тяхно име, но ви благодаря за това, което вие казахте. Разбира се, ще следим много внимателно това, което се случва и това, което беше проблем, който вие поставихте. Благодаря ви, посланник Конева. Ще има ли други въпроси? от страна на депутатите, доколкото виждам не. И как се чувствате, когато се връщате в Европейския парламент? Сигурно си помните, че бяхте първия български комисар и наистина посветихте много време на заседанията в парламента. Да, наистина съм била на много заседания на комисията. Искам да ви помоля да ни направите услуга. Когато сте в Страсбург, моля, кажете ни за това и нека да проведем повече съвместни разисквания. Убедена съм, че следващата година ще можем да се радваме на съвместната ни работа и ви пожелавам успеха за целия ви мандат. Благодаря ви. Пожелавам ви успех и беше казано български. Благодаря. Next item is in camera. Следваща точка от дневния ред ще се разгледа при закрити врата. Затова моля всички лица, които не са оправомощени, да напуснат залата.